Добро утро на всички. Ако нямате възражения, може да приемем проекто Дневния ред без промени. в светлината на натоварването, тъй като наближава края на законодателния процес след обедната сесия на 29 август, която се проведе в резерва е потвърдена. ще има изваредни заседания в Страсбург на, на, на през септемврийската сесия от 7 до 10 часа вечерта и на 13 септември от 9 до 12 на обяд. Предвижда се гласуване и на двете заседания. Днес заседанието се а, превежда на 21 езика с изключение на естонски, латвийски и галски. Имате и електронните досиета и ще имаме излъчване, веб-стримване на заседанието. Преди да започнем, ще дам думата на преводачите, които имат едно послание към нас, така че моля, служете си слушалките, за да изслушате тяхното послание. Не знам от коя кабина, може би английската. Okay, Благодаря много. Сега точка четвърта от дневния ред. Проекто доклад. Номинални количества за пускане на пазара в, а, на дестилирано шочо, което се произвежда а, в дестилиран съд и се бутилира в Япония. Това е а, доклад, по който аз съм била водеща. Ще направя някои коментари още в самото начало и после ще помоля докладчиците в сянка да вземат думата. Така че нека накратко обясна предисторията за това предложение за изменение на регламента. Знаете, че споразумението с Япония е най-голямото, сключено някога от Европейския съюз с друга държава. То отваря възможности, огромни възможности на пазара и за двете страни. Премахва а, митнически а, такси, които обикновено струват на износителите от Европейски съюз около 1 милион евро годишно. Ще отвори също японския пазар за 127 милиона потребители към ключови европейски а, производ, продукти на, на земеделието. От областта на храните, питята и така нататък и ще повиши възможностите за износ от други сектори, включително възможността европейски фирма да участват в обществени поръчки в различни японски градове. Веднъж одобрено от съвета, споразумението ще се изпрати в Европейския парламент с цел да влезе в сила преди края на текущия мандат на Европейската комисия през 2019 година. Това предложение на комисията има за цел да въведе дерогации от е, правилата на Съюза по отношение на размер на бутилки за чошо, който е алкохолна напитка, произведена в дестилационен съд и се бутилира в Япония и е традиционно се и, а, из, а, изнася в бутилки от 750 мл. Традиционен размер. 1200, литери 250 съответно също, които не са сред номиналните размери, позволени в съюзи. Дерогацията, която се предлага да влезе в сила по това споразумение, може да бъде въведена само посредством регламента, и като трябва да се приложи едновременно във всички държави членки при влизане в сила на споразумението между Европейския съюз и Япония за економическо партньорство. И като имам предвид, че условията, които се преговарят, особено по отношение на премагахване на митнически такса, което е много важна стъпка и ще даде възможност потребителите да поженат плодовете от това предложение. За това ви предлагам да го приемем, да приемем предложението на комисията без изменение. Същата процедура е предложена и на ниво съвет по време на специалната комисия на 11 заседание на Комисията по земеделие на 11, после на 30 юни и нямаше възражение от националните делегации. Така че това е в а, накратко предисторията на това споразумение. А, и давам думата на докладчиците в Сянка да изразят своите становища, разбира се, госпожа Милил. Благодаря, госпожо председател. Вече представихте добре темата. Става дума за номинални количества и размер на бутилките, които са разрешени или не са разрешени. Традиционните бутилки отговарят на 180 милилитра по път може до, 1000, до 750 и повече, когато се внася в Европейския съюз, трябва да се промени нашата нормативна уредба относно спиртните напитки. Важно е да се повтори отново, че за разлика от Европейския съюз, не, всъщност става дума за обмен на добри е, на процедури, защото ние изнасяме също спиртни напитки на японския пазар и шочу 40% е, алкохол и се произвежда на основата на картофи. Имаме регламент за спиртните напитки 2008 който определя по-специално номиналните количества. Тези промени, които ще бъдат приети, ще са част от новата директива и ние сме напълно съгласни с съвета и с това предложение и се надявам, че ще може просто да приемем тези изменения, които ще влязат в сила едновременно с влизането в сила на споразумението между Европейския съюз и Япония. Благодаря много. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на докладчиците. А, ние сме на мнението, че създаването на дерогацията за Шочо е много важна стъпка. А, а, заради партньорското споразумение между Европейския съюз и Япония да се изнасят продукти, услуги, чиято стойност се на 58 милиарда евро. Това означава 100 милиарда евро годишно и смятаме, че това споразумение ще намали, ще премахне бариерите и в резултат на това ще имаме по- добра търговия между Япония и Европейския съюз. Нашата група приветства възможността да се създаде такава а, възможност за търговия а, и да се създадат дерогации, изключения и особено в случая с шочото. Те са изключително важни защото е, отново по отношение на бутилките от 750 мл и 1 литър и 250, които не са позволени в е, Европейския съюз, но ако пре, е, приемем дерогацията, ще имаме известни снисходително отношение по отношение на географските наименования, както при вина и други алкохолни напитки. Смятаме, че този документ е много важна. Тази дерогация е изключително важна, особено, що се отнася до дефинициите и защитата на географските наименования, етикирането на алкохолни напитки и други пития и питиета. Подкрепяме доклада и го приветстваме и още веднъж ви благодарим. Благодаря. Пак госпожа Милер. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. През последната година се посветих на всички тези спиртни напитки, работихме с другите докладчици в сянка, когато чу пристига на бюрото ми, доста изненадан, защото това е нещо, което не, не аз се произвежда от 16 ти век в Япония и се консумира също както джинът у нас. Един от основните аспекти на нашия регламент е защитата на традиционните продукти. Така че смятам, че тук не става дума за някакво изключение. И аз препоръчвам на групата да приеме предложението на комисията без изменение. Има ли още някой желаящ да вземе думата? Ако няма, тогава се обръщам към господин, към госпожа Морано, която представлява комисията. За коментари. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви на всички членове на вашата комисия за доклада, за положителното приветстване и подкрепа на предложението на комисията. Мисля, че предисторията, както я представихте и целите а, на тази мярка са прекрасно описани от вас, когато представяте доклада и също когато членовете на вашата комисия въведаха темата и дадаха подкрепа. Мога само да повторя и да се подпиша, така да се каже, към казаното вече, т.е. контекста е наистина се отнася до споразумение за економическо партньорство. Както знаете, предвиждаме вече и подписване в средата на юли. Така че това е контекста. И става дума, както вие казахте, много полезна стъпка за Европейския съюз и неговата търговия най-общо, но и за агриземеделските продукти, а и за други сектори. Няма да повторя, но мисля, че е важно да подчертаем, че този сектор още от влизането в сила ще има три ползи, три види мерки. Първо, намаляване на таксите, митническите налози, около 50% намаление – до 0% понякога, което около, значи около 1 милион а, а, фирми ще имат полза. От друга страна, а, Япония ще успее да одобри едни практики, които са приемливи за Европейския съюз в, и те ще влязат в сила. И както вече бе казано, ние накарахме Япония дори да приеме за законодателството и да приеме адхок законодателство, за да защити наши географски наименования, особено в 134 географски наименования. И те ще бъдат защитени. Това само по себе си, както казахте, е много важно, невероятно, безпредседентно отстъпка направена от Япония в търговския сектор – и в този контекст е, Шочо е много една малка отстъпка, ако сравним ползите. Просто се променя нашето законодателство малко, като се въвежда повече прозрачно за нашите потребители в нашето законодателство. Една конкретна дерогация за размера на един традиционно произвеждан продукт като шочото, много традиционен за Япония, който се обичайно се а, продава в такава традиционна бутилка по размер, която е неприемлива по нашото законодателство. Така че имаме минимална отстъпка. Искахме да включим в европейското законодателство това възможно най-бързо. Разбира се, споразумението ще влезе и в парламента за съгласие, но влизането в сила вече за този вид бутилки да влязат на пазара на Европа е най-добрият подход е чрез промяна на регламент 110, където и административно го променяме, но показваме и добра воля към Япония, защото наистина това има емоционална страна на въпроса, защото е традиционен продукт. Искаме да проявим добра воля и че сме готови да влезе в сила. Това е основната цел. Беше споменено какво е шочо. Да, чрез дистилиране на ориз, чемик и други суровини и един, единична дистилация в вертикални бутилки. И това е една ниша на пазара. Изчисленията колко бутилки само е около 500 хектолитра годишно. Значи една, един нишов продукт е в областта на алкохолните напитки за ресторанти основно. Така че ние искаме да покажем добра воля на Япония, за да, че сме готови да влезе в сила. Затова комисията предложи и вече се отрезява, че ще бъде подписано през юли. И ето защо дойдох и затова сме тук днес да пред предложим, да ви предложим и се радвам да чуя, че всички го подкрепяте, защото смятаме, че споразумението е добра възможност за подобряване на търговията с Япония във всички сектори, особено в земеделск, сектора на земеделски хранителни продукти. Благодаря на членовете на вашата комисия за подкрепата. Надяваме се, че това предложение ще бъде одобрено без изменения, за да можем вече да го а, както сме оговорили датите, да го предложим на Япония. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменение е 23 юни 11 часа, а на 10 юли ще гласуваме в комисията, с което приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Сега преминаваме към точка 5. Прилагане на споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Ще разгледаме проекто становище, изготвено от госпожа Мелен. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На 29 ноември 2017 комисията поиска разрешение да изготви инициативен доклад именно за влизането в сила на търговското споразумение с Колумбия и Перу. През 18 година този, това споразумение ще се прилага временно за 5 години. Целта е, е въвеждането в сила на търговското споразумение, като се съсредоточим върху приложението, плановете за действие за трайно развитие. Следствие докладите за годишна оценка, по-специално последния на Европейската комисия от 10 октомври 2017 година и забележките повдигнати от гражданското общество. Последната забележка е от декември 2016 това споразумение, включено през декември 2012 година, не е довело до очакваните резултати. Всъщност, економическото, е, економическия ефект не е позволил развитието, което се очакваше. И според някои доклади, е, динамиката всъщност засили отрицателните последствия от спадането на цените на суровините и ограничи възможностите за трайно развитие, за устойчиво развитие на економиката на тези две страни. Анализа на търговския баланс между Европейския съюз, Колумбия и Перу ни кара да вярваме, че това споразумение води до асиметрично развитие, още по-засилено, отколкото се очакваше. Освен това, политическите събития в Колумбия, както и в Перу, показва, че целите, определени в глава 9 на споразумението, няма да може да бъдат постигнати трайно заради голяма несигурност и липса на конкретни мерки в Колумбия споразумението с фарките, което беше прекратено за даденото председателство, чието приложение ще има много силни последствия социални и екологични, използването на земята, например, ни кара да бъдем по-предпазливи, що се отнася до качеството на земеделските продукти, изнасяни към Европейския съюз. Пък и политическото с, ситуация в Венецуела води, доведе до силна иммиграция към Колумбия, което застраши стабилността на тази страна и так, нарушаване на права на човека. В Перу много конфликти, социални, проект път много бурни, политически скандали, свързани с корупция на някои ръководители, силното незаконно минна промишленост, обезлесяването и слабата защита на работещите. Ако може да малко тишина, настоява говорителката. Така, и Економиката на тази страна е отварянето на пазара за мултинационалните компании ще засилят това явление, ще попречат на трайното развитие на тази страна, като се знае, че някои правила, наложени от Европейския съюз от 2006 година за неизползването на антибиотици и фактори на развитие в е, животновътството не могат да бъдат спазвани. Така че много доклади, изготвени от гражданското общество, международни асоциации, парламент и европейски страни, трите, които не са подписали това, това споразумение, имат, съдържат много факти и данни, които и следствие на тези констатации и предвид това, че това споразумение сигурно ще засили още повече на първоначалната асиметрия в развитието на тези економики, според нас не е добро нито за тези две страни, нито за Европа. Ето защо ние изразяваме резерви за предлагането на това споразумение по отношение на социалните и екологически последствия, определени в споразумението и искаме от съвета да въведе един нов мандат за Европейската комисия, за да може да бъде ревизирано това споразумение. Благодаря. Благодаря ви. Сега се обръщам към докладчиците в сянка. Господин Гамбус, точно на време влизате. Заповядайте. Antes que nada, disculpar, porque acabo de llegar y no he podido escuchar la intervención. Е, най-напред искам да се извиня, току-що пристигнах, така че не чух изявлението на докладчицата. Имах е, други ангажименти и се надявам, че всичко е наред. Тук става дума за един доклад, представен за становище Търговското споразумение Европейския съюз, Колумбия и Перу. Няколко забележки от моя страна. Най-напред тази група е винаги все още за използването на възможностите и на търговските споразумения с трети страни. Историята показва, че съществуват от такива отношения позволяват повече растеж, стабилност, а също така и по-доброто сътрудничество. Второ, търговското споразумение между Европейския съюз, Колумбия и Перу е една придобивка, един по отношение, във връзка с отношенията с тези страни и това ни позволява да водим, да развиваме търговия, което е ключов фактор за развитие както за Европейския съюз, така и за Колумбия и Перу. Трябва да припомним, че споразумението предвижда един симетричен ритъм за либерализирането на търговията. Европейския съюз трябва да прилага изцяло споразумението преди 2023 година, но Колумбия и Перу имат до 2030 година време да го направят. Така че това, тази разлика цели да даде време за най-чувствителните сектори на нашите, на нашите партньори, за да може те да осъществят необходимото търгов, търговията е много важна и а, това принуждава всъщност нашите партньори да спазват всичките права по отношение на правата на труд, е, международните споразумения в областта на околната среда, като се поддържат а, нивото на защита предвидено в националните законодателства. По тези причини и други а, няма да влизам повече в подробности, но смятам, че е необходимо европейските институции, по-специално Европейския парламент и Комисията на околната среда да подкрепят приложението на търговското споразумение между Европейския съюз, Колумбия и Перу. Това беше от мен. Моля да ме извините, че не можах да чуя изявлението на докладчицата и поради тази причина може да споделим общо линиите, които обрисувате във вашето доклад и настояваме комисията да върви в нашата посока, т.е. да подкрепи това споразумение. Благодаря, госпожо. Okay, Благодаря ви, господин Гамбус. Сега ще дам думата на останалите колеги, които искат да се включат в дискусията. Ако няма желаящи, господин Йоргенсън от комисията. Благодаря ви и добро утро на всички. Благодаря ви за тази възможност да ви изложа позицията на Европейската комисия по тази тема. Приветстваме инициативата от страна на Европейския парламент да направи оценка на търговското споразумение, въпреки че то не е цяло влязло в сила. Ние от страна на Европейската комисия тази година или следващата ще е, направим междинна оценка на споразумението. Позволете ми да направя няколко кратки коментара по аспектите, които бяха повдигнати в рамките на дискусията. Първият въпрос, който трябва да си зададем е дали това е споразумение, което е в полза на Колумбия и Перу, дали позволява да вървят към по-устойчива економика, дали помага за економическото им развитие и дали то е устойчиво, разбира се. Ако погледнем резултатите от споразумението, ще видим, че това споразумение помогна на Колумбия и на Перу да преминат от економика базирана на суровини към економика, която дава възможност на малките и средни предприятия също да участват в економическия процес. Имаме насърчителни статистики за увеличаването на броят на МСП от Колумбия и Перу, които в момента изнасят към Европейския съюз. Имаме и цифри, които доказват диверсификацията на търговския поток, така че по-малко суровини, повече земеделие, повече стоки от Колумбия и Перу. Следващият аспект, на който искам да се спра – е свързан с втората точка от проекта резолюцията. Можем да се съгласим с казаното там. Много е важно е, да използваме това споразумение, е, за да се отдалечим от многостранните споразумения и трудовите стандарти. Ясно е, че в момента има предизвикателства пред нас. Ще има такива и за в бъдеще. Това споразумение обаче дава възможност на нас да се справим е, с проблема с тези държави, като същевременно даваме форум, на който да се чуе гласа на гражданското общество. Гражданското общество, което ще може да влезе в диалог със собственото си правителство. И един интересен пример в това отношение е следното. Малко по-рано тази година Сдружение на колумбийски НПО се оплакваха пред нас за непълното изпълнение на споразумението от страна на Перу. И ние разгледахме въпроса много внимателно. Това, което искам да кажа е, че към момента, пет години след влизането в сила на споразумението, ние гледаме на това споразумение като даващо повече възможности за тези две държави напредък по пътя на устойчива економика. Споразумение, което се опитва да накара правителствата на тези държави да поемат повече ангажименти в международен план, включително и по отношение на околната среда. Благодаря. Благодаря, госпожа Лайф. ако искате да се да, съвсем накратко. Да, чух е, позицията на господин Гамбиш. И е, уч... предвиждам вече това, което ще чу в други групи. Разбира се, чух и мнението на комисията. Очевидно е, че ние ще работим, ще видим какви изменения ще бъдат предложени, но искам да прочетая е, значимостта на това досие, което се представи президента и и по-късно ще бъде е, казано, че ние не сме е, против, е, даже напротив, на търговски обмен с приятелски страни, които имат много ресурси и много неща, които могат да ни предложат, както и нашите достани, нашата търговия може да им помогне. Но това, което ситуацията не е съвсем насърчаваща, ние искаме да въведем клаузи за предпазни клаузи, които не съществуват сега, за да ни предпазват от следващите затруднения. Ето защо очаквам с нетърпение и с удоволствие измененията, които ще бъдат направени и началото на работата с всички колеги, на които благодаря за тяхното ангажиране. Благодаря. Thank you very much. The deadline for amendments on this file is 3rd of July at 11. We vote in NB in October. Ще гласуваме в комисията НВ през ноември и на пленарното през декември. Крайният срок за внасяне на измененията е 3 юли 2018 година 11 часа. Сега продължаваме нататък. Ако госпожа Дали е в залата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Стандарти за емисии от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства за периода след 2020 година. Днес трябва да разгледаме измененията, но ще трябва да изчакаме няколко минути докладчика. Междувременно бих искала да ви информирам, че с нощи приключихме работата по досието в областта на енергетиката. Беше... Приключихме в половина, но все пак приключихме работата по това досие. Аз и господин Руге Мецкер – acquainted with what happened добре знаем какво се случи по време на работата ни по това досие. So, Dali, we Госпожа Дали, очакваме интересна дискусия по измененията по вашия доклад, така че заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегите и на докладчиците в Сянка, които виждам в залата. Както се очакваше, това законодателство пробуди голям интерес. Това е видно и от броят на измененията, които бяха внесени в комисията. Към 700 изменения. А по-настоящем преговаряме по измененията с различните политически групи. Както се очакваше, повечето изменения са насочени към стандартите за въглероден диоксид, превозните средства с нулеви емисии. Знае, че тези изменения приканват за по-високи цели за периода след 2020 и 2030 година, по-високи от тези, които предлага Европейската комисия. В някои изменения се искат стриктни ам, стандарти по-специално за превозните средства с нулеви емисии. Има изменения, които искат въвеждането на система бонус-малус. Изчитайки измененията, стана ясно, че колегите твърдо възнамеряват да се сложи край на съществуващия правен вакуум. Към момента вървим към ESD е към WLTP трябва да се намали разликата между реалните емисии и стандартите, които се прилагат при типовите одобрения. Някои изменения искаха постепенното изваждане от употреба на изкопаемите горива. На този етап бих искала да уверя всички ви, че възнамерявам да предложа компромисни изменения по всички основни теми на регламента. Бих искала да подчертая един от най-важните елементи на този регламент, а именно задължителните междинни цели. При положение, че няма правно вързващи цели за въглеродния диоксид след 2025 година тези 25 грама ще продължат да се прилагат до края на 2029 година. Ако нямаме цели за период 2025 година, именно това ще се случи, което означава, че за 2030 година спестяванията от емисии ще бъдат на половината на тези които се предвижда, което е неприемливо по отношение на парниковите газове и по отношение на, споделената на усилията, към които се присъедини парламента преди няколко месеца. Европейския парламент трябва да изиграе водеща роля в това проучване, защото ако не се стигне до промяна, държавите членки няма да постигнат целите си в областта на климата стана ясно, че има европейски държави, които са осъзнали този риск и са готови да се подготвят за прехода. Има европейски държави, които разбират, че трябва да имаме конкретни резултати в рамките на това законодателство. Искам да кажа нещо и за работниците, и за необходимостта от закрила. Въпреки, че това е законодателство в областта на климата, това е законодателство, което не трябва да забравя работниците. Те трябва да бъдат също включени в прехода, който трябва да се осъществи. Някои превозни средства с нулеви емисии ще доведат до загуба на работни места, но има и хибридни превозни средства, които доста сложно се създават и по този начин може да имаме увеличена заетост. Предвижда се, че нетните работни места ще се увеличат до 2030 година, защото различните видове двигатели, за да се справят с целите в областта на климата, трябва да бъдат изработени по-професионално, което означава, че ще се открият нови работни места. Има тенденция а, към автоматизация на сектора, което понякога се отразява на работните места. Трябва да направим така, че да отчетем всички тези предизвикателства и за да защитим работниците по време на прехода. Има различни движения. Настроението също се променя в държавите членки. Има една група държави, например, която като че ли иска да има по-високи стандарти за емисии, за превозните средства с нулеви емисии, бусовете и така нататък. Чрез националната си политика. Има и друга група държави, големи държави, като Германия, Италия, Испания и Полша. Но в случай ще се спра на това, което предлага Германия. Намаляване с 50% за 2030 година, 25% намаляване на въглеродните емисии за 2025 година с въвеждането на референтна стойност – за 2025 година с въвеждането на система бонус-малус. Това само потвърждава, че държавите членки са склонни на промяна. Министерът по околна среда на Германия заяви, че въпреки да е трудно за Германия да постигне целите си от 40% до 2030 година, той ще направи всичко възможно, за да могат да се предприемат действия още от сега. Очаквам съвместната ми работа с докладчиците в Сянка и с колегите по темата. Благодаря. Сега госпожа Гизекил, е доклад... господин Гизекил е от докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата, госпожа Дари, която каза, че става дума за много техническо досие, много техническа тема, но предвид тези 700 предложения за изменение, виждаме явно, че това е доста политическо досие. Вече съм го казал, че предложението на комисията от 2017 година е много амбициозно. 30% до 2030 година, 15 до 2020. Това е доста амбициозна цел. Но някои колеги искат да внесат радикални изменения. Те искат да увеличат тези стойности на 50% и забрана за двигатели за вътрешно горене, докато аз смятам, че да, трябва да се получи това предложение на комисията. ЕНАПА се, е, се ангажира да защитава климата, но това разбира се има отражение върху нашата промишленост, което, което отражение не трябва да подценяваме и трябва да вземем сметка за него и ние като ЕНАПА Бихме искали да да разполагаме с анализ на последствията на предложението на комисията и ако тези цели 50% от 2300 и 25% в 2200, трябва да имаме, разбира се, анализ на въздействието. Трябва да се приложи технологичен неутралитет, има някои цели, които не могат да бъдат постигнати само благодарение на електрическите двигатели. И за момента остават още твърде много въпроси. Откъде ще идва това електричество? Дали то ще бъде устойчиво, трайно? Каква е стоеността на тези електрически автомобили? Дали всеки гражданин може да си позволи този лукс? И тук има някои заплахи за пазара. Ние сме твърдо убедени, че трябва да се, раз, да се развиват альтернативните горива. Ние сме за иновациите. Това е голям потенциал, разбира се. Трябва да защитаваме планетата, но трябва да и осигурим конкурентно способността конкурентоспособността на нашата, нашата промишленост. И мисля, че може да намерим едно разумно решение. Казвам го съвсем открито, намирам, че не е сериозно от е, колежката Дали. Е, тя цитира само становището на немския министр на околната среда, но аз трябва да ви кажа, че министр на транспорта, министр министър на економиката не са съвсем на същото становище. За момента Германия няма официалната позиция по това досия. Благодаря, господин Гизек е господин Проктор е следващия. Thank you, uh, thank... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на госпожа Дали за работата и по това досие. Някой може да се изненада, но аз мога да подкрепя а, всяко едно предложение. Но не в графика, който ни се предлага в момента. Според мен този график е нереалистичен. Той просто не е постижим. Важно е сектора да продължи да се развива устойчиво, но трябва да бъдем и реалисти. Ето защо бих искал да кажа три неща, които са от голямо значение за ЕКАРЕ. И тук това е в допълнение към предстоящото заседание на докладчиците в Сянка. По отношение на пред... дерогациите от предишния период, дерогациите трябва да продължат да бъдат в сила и в следващия законодателен период. Някои малки автомобилостроители трябва да бъдат защитени в това отношение. Ако дерогациите паднат сега, това ще им навреди. Второ, дали потребителите могат да си позволят тази цена. Смятаме, че законодателството не трябва с задна дата да наказва потребителите. Стандартите за превозните средства трябва да се променят, като се взема предвид и оборота на продаваните автомобили. Новите автомобили обикновено се сменят на 11 години. Разбира се, има различия в отделните региони. В Обединеното кралство, например, тази цифра е близа до 5 години. Тоест, на 5 години автомобила се сменя. По този начин ще се даде достатъчно време на новите нискоемисионни автомобили да намерят своята ниша на пазара. На следващо място, с това законодателство не трябва да целим намаляване на социалната мобилност. Стандартите в автомобилостроенето трябва да вървят ръка за ръка с съответната инфраструктура. А по-настоящем нямаме достатъчно такава. В някои региони електрическите автомобили и хибридните е, са е, нереалистична опция. В някои области, като тази, която аз представлявам, много по-трудно могат да се покрият там разходите в селските региони, така че може би трябва да премислим този момент. Много се говори за автомобилостроителите. Сега идвам от заседание на комисията по транспорта и чух коментарите на колегите, които сега не са тук, но чух и представителя на Европейската комисия. Така, например, чухме, че автомобилостроителите, тези, които произвеждат дизелови автомобили, трябва да си платят Имайки предвид това, което Европейския парламент и комисията защитаваха неотдавна, 1999 година, например, 14% от закупените автомобили бяха дизелови, а миналата година, 2017 година, процента на дизелови автомобили е 52%. 52%. Как се стигна до там? Както много от нас трябва да признаят – това се дължи на законодателите тук и в държавите членки, тъй като те насърчаваха продажбата и производството на дизелови автомобили. Така че не е изненадващо, че сега потребителите са а, скептично настроени, не само заради скандала с дизеловите двигатели, но и към новите иновации и технологии. Аз подкрепям виждането на госпожа Дали, но трябва да помислим дали в рамките на този график, който предлагате, целта е реализируема. Трябва да има някаква клауза за преразглеждане, за да може да се направи преглед на а, технологиите, за да видим дали технологиите отговарят на амбициите. Благодаря, господин Торвалц. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Да, хубави заседания проведахме под доброто ръководство на госпожа Дали. Моите изменения са по същина а, с цел на три неща. Първо да изпратим ясен сигнал за бъдещето развитието на а, целите за намаляване на въглеродния двуокис до 2025 и 30 година. След това тестове на емисиите, за да се забрани да се произвеждат <clears throat> такива, които нямат съответен причествател. и в трето в бъдеще да можем да измерваме емисиите от всички технологии и вериги по един съвместим начин. <clears throat> Смятаме, че това е много важно по различни причини. Ако нямате ако не може да окажете натиск върху производителите на автомобили да подноват технологиите си в Европа, тогава Европа ще рискува да бъде изместена от Китай. Да. И това ще бъде една технологична катастрофа. Значи трябва да ги тласкаме, да ги натискаме, доколкото ни е възможно. Разбира се, да не, да не трябва да прехвърлят да, ръба над крепостта. Някои от проблемите, с които се сблъскваме, показват една тенденция. Аз страхувам се, че тя е по посока на идеологизирането на тази употреба. Като че ли смятаме, че всичко трябва да се направи а, на нивото на намаляване на емисиите на превозните средства. Да, това е добра идея. I don't, I'm not sure. Но не съм сигурен, че ще сме в състояние да упражним натиска достатъчно бързо върху производителите в тази посока. Като, разбира се, следим да има и баланс в този упражняван натиск, колко те могат да понесат. защото може би сте получили сигнал от а, тази индустрия, че въобще не искат да им бъде упражняван натиск. Мисля, че най-добрият начин на балансиране на този проблем да имаме ясна а, но, идея за намаляване на въглеродния двуокис и технологиите. Тогава вече имаме една, един добър подход. И тогава има един малък проблем, при който страхувам се, че, че не е най-добър подход. Ако въведем системата бонус-малус, тогава може би ще въведем една система, в която отваряме вратата за а, случайно, не, случайни подходи. Може да са добри, но а, сякаш не е имало намерение за тях и тук трябва да се обсъдят нещата а, на заседанията на а, докладчиците в Сянка, за да се намери решение на проблеми. И съм сигурен, че добрия дух на заседанието до сега ще ни окоръжи да продължим да сме мъдри и а, решителни. Благодаря. Благодаря. Госпожа Вомс. Да, и аз искам да благодаря госпожа Дали за наши, нашата работа по това досие. И в този смисъл мисля, че е недопустимо едни да ни казват, аз говоря за факти, а пък ние за какво всъщност говорим? Това е проблем. Как е, да решим кое е правилното, но както и да е. Мисля, че имахме все пак много полезен диалог. За нашата група е много важно да припомним значимостта на целите за общо намаляване за 2030 година. И за момента всичките изявления, които чухме преди госпожа Дали, дори още да е представила доклада си, всички казаха, че това е основното. И е, благодарение на, на това, ние решаваме как да постигнем нашите цели за защита на климата, е, във връзка с технологиите, конвенционните технологии, електричеството. Въпросът е да постигнем тази цел, защото благодарение на тази цел ще може да, да, да развиваме, да въвеждаме иновации, които да са в полза на климата. Така че аз не съм съгласна с тези, които казват, че трябва да бъдем по-гъвки. Напротив, трябва да бъдем още по-стрикни. Това е ясно за нашата група защото тези изменения ги въвеждаме благодарение на това, което ни беше посъветвано от експерти, защото ако не, не може да приложим, да постигнем целите на парижките споразумения, ще трябва след това да се предвиждат с намаление 60 до 70%. Да, знае, че изглежда неосъществимо, но това е мнението на експертите, на учените. Те са формални, твърди са. И разбира се, аз тук повтарям, това е един централен стълб. Най-важното за мен е да използваме този основен стълб, за да намалим газовете, парниковите газове, за да не съжаляваме след години, че не сме направили достатъчно усилия. Каквато и да е целта и е, нивото на амбиция, много е важно тези цели да бъдат е, контролируеми, да може да се проверяват след 4-5 години до къде сме стигнали и какъв е бил ефект от нашите предложения върху е, промишлеността. Е, сега, що се отнася до електричеството и мобилността, как може това да бъде въведено в нашето законодателство? Това е една тема, по която трябва да работим усърдно, защото въпросът е следният. Ако не направим нещо сега, много бързо ситуацията ще бъде, ще излезе от контрол. И въпросът с е, иновацията, с подобяването на нашата автомобилна промишленост, как ще бъде, ако не го направим чрез законодателство, как ще го постигнем? Разбира се, аз си давам сметка какво означава това за заетостта, говорим по този въпрос, но това, което е много обезпокоително в нашия диалог е, че що започнем да говорим за електрическа мобилност, говорим за загуба на заетост, за изчезване на работни места – и също времено, докато говорим в автомобилната промишленост, се говори за засилване на производителност благодарение на използване на цифровите технологии. А като чета проучванията, извършени от специалистите от промишлеността, първите големи загуби на, на заетост в тази промишленост не са свързани с електрическата мобилност. Напротив, те са свързани с технологичните иновации благодарение на а, дигитализацията, така че аргументите не издържат. Друга една забележка. Комисията каза, че Економическите печалби в глобален мащаб, т.е. ако имаме стоености, по-високи стоености на намаление, трябва да се опираме на проучвания, които са представени от комисията. И а, резултата за обществото, економическите резултати ще бъдат положителни. Така че говорим за факти, които бяха представени от специалисти, учени, инженери, професионалисти в промишлеността, така че нека да бъдем честни. Благодаря. А, благодаря. Благодаря много, госпожа Конечна. Искам да благодаря за свършената работа. И се чудя защо го обсъждаме в комисията, когато вече текат преговори. Мисля, че тези преговори започнаха положително и трябва да продължат. Важно е за нас да обсъдим някои въпроси, не само в контекста на отделни държави членки. Моите изменения са внесени – Аз също съм докладчик в Сянка по прегледа на чисти и ефективни превозни средства. Те двете са тясно свързани. Ето защо смятам, че правя приноси за двете. Моите изменения са свързани с двете. Не бях толкова а, амбициозна в самото начало, но ставам все по-амбициозна. Всъщност, а, моите региони а, е, има автомобили с а, е, конвенционални двигатели. И всеки всички зависим от това и работните места също. И е важно за нас да свършим тази работа добре. Винаги съм смятала околната среда и въздействието и върху здравето за важни, но реалността е, че всички производители на автомобили в източна Европа съпритежание притежание на групировки от Западна Европа. Те а, имат нови технологии там, на Запад, но в моята страна правят, а, произвеждат единствено конвенционални двигатели, така ще си остане. Затова трябва да има един преходен период докато нещата, не, нещата няма да бъдат решени с загуба на работни места, поне в нашата страна, защото собствениците наистина така подхождат. Благодаря. Не искаме а, милост да ни бъде а, поднесена, защото в края на краищата дизелови автомобили ще дойдат в източните страни, там ще ги карта, и за това а, втора употреба дизелови автомобили все повече и повече се увеличават. Привлечам вниманието ви върху факта, че ако изопачим положението, няма да помогнем никому. И що се отнася до измененията, придържам се към цифрите от комисията и съм за целта 2300 година. Трябва да имаме стимули наистина, но хората, които продават автомобили, са повече за технологична неутралност. Ето защо всички автомобили бих искала да видя намаление на въглеродния двуокис емисиите във всички автомобили аз точно такова изменение съм внесла. Защото с намаляване на емисиите на въглероден а, двуокис трябва да се дадат предвид и плюсовете и минусите. А, нещата, които вредят на здравето и на околната среда. Моите изменения също включват преглед на директивата за чисти и ефективни превозни средства. Аз мисля, че държавите членки не са създали необходимата достатъчна мотивация за сектора. Инфраструктурите ги няма и за това а, проблемът е труден. И за това смятам, че различните цели, таргети в държавите членки – повдигат проблем. А като нека а, не мислим, че това е единствения документ, а, който имаме и че неговото приемане ще има кой знае какъв а, огромен ефект върху социалния положение в много държави членки. Да не си затваряме очите и да говорим само за въглероден двуокис, намаляване на тези емисии, иначе ще чуем това, което казаха тук колегите, защо други видове двигатели биват подкрепени и там се влагат огромни финансови средства а, с цел да се изтласкат от пазара други. Благодаря на докладчика за отличната работа, която е свършила. Надявам се, че ще намерим компромис което няма да означава, че единствените преимущества ще бъдат в ръцете на, на а, производителите. Благодаря, ви, госпожо. Аз исках също да благодаря на докладчицата за чудесната работа свършена до този момент и компромисите на масата и за последата на сътрудничество. От наша гледна точка ние възнамеряваме да подкрепяме това, което е... е la proposta della relatrice e in questo vorrei condividere alcune riflessioni anche in base a quello che è stato detto in quest'aula questa mattina. Искам да споделя някои мисли, които бяха казани. Намирам, че още доста трябва да се защитават интересите на един сектор, автомобилния сектор, които доказаха през последните години, че забавиха колкото може повече през последните години мерките за намаляване на емисиите и направиха нищо на практика, за да предоставят на потребителите продукти, които наистина да бъдат незамърсяващи, както често се казва. Освен това, в този момент, исторически момент, работим по един регламент, който е много важен, който трябва да стимулира да стимулира новостите в автомобилната промишленост, без да губиме компетентните си способности, както го правиме. Особено в Китай, например, се инвестират много големи средства, за да се спазват тези правила в другите части на света. Но аз като италянка и европейка бих искала да не, да не се загуби това предимство, което имаме в конкурентната област, да не, се, да не, се, да не губим време. До, от наша гледна точка амбицията на този регламент трябва да бъде по-висока за да се постигнат целите 2300 година, което се предлага от комисията е твърде слабо. Освен това, за нас е много важно да подкрепим междинната, междинната цел за 2025 година, за да се може да се стимулира сектора на автомобилите и както някои колеги казаха, за тази, всички тези мерки, които трябва да бъдат за преквалификацията на работещите, работещи през, тази преходна, през този преходен етап, ние смятаме да не се губи време. Ако не се въведе нещо задължително за продажбата на нискоемисионни автомобили, както го предлагаме ние, трябва по ефикасен начин да се въведе система с две скорости, с бонуси и малуси, с минимални цели за продажба на автомобили с нула емисии. Съгласен съм с това, което казаха и други колеги. Вече говорихме на заседанието с а, а, докладчиците трябва да имаме една ясна визия за целия живот на производство на, на, на автомобилите. Не трябва да забравяме също и това е което искам да... Не трябва да забравяме а, тестовете на, а, на път, което е важно както за замърсителните, за, така и за емисиите на въглероден двуокис. Това е една една от най-важните части на системата на хомологиране на колите и не може да си позволим да въведем на пазара и на, по нашите е, пътища е, автомобили, които, могат, които замърсят много повече, отколкото беше е, обявено. Така че важно е да се работи ефикасно по този въпрос. Както вече беше казано, за тестовете на пътни, в пътни условия. Това е въпрос, който трябва да задълбочим с а, докладчите в сянка. Така че благодаря на докладчицата и се надявам, че този регламент наистина ще може да бъде един обрат за Европа, защото гражданите го заслужават, които живеят в градовете, които са най... Това са хиляди, 100 хиляди души, които умират годишно, всяка година от замърсяването. С това <clears throat> приключваме изказванията на докладчиците в Сянка. Сега останалите членовете имаме вече трима записани. Моля, кажете, ако още някой иска да направи принос. Първо, господин Нейкаут. Благодаря, госпожо председател. Слушах дебата с голям интерес и особено а, и от Транспортната комисия, това, което бе казано, и от консерваторите реформисти. Но не трябва да забравим по-общата картина, а тя оказва влияние в Европа, защото за да а, изпълним Парижкото споразумение, трябва да ускорим темпа. Вчера Макрон и Меркел го казаха, че Европа трябва да повиши амбицията си до края на тази година. И виждате, че трябва да по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергии имаме прогреса. Всичко това има последствия и в секторите, които се регламират по по споразуменията за споделяне на а, усилията, особено транспорта е важен. Знаем също, че този регламент а, а, най-доходоразходните мерки се вземат в областта на автомобилостроението. Автомобилите и въглеродния двоки са наистина най-важните мерки. И онези хора, които не искат да направят нищо там, ще трябва после да платят цената на замеделието. Например, колегите от НП, поглеждам към тях, имат като че ли тенденция да казва, че са последователни, но ако искате да сте последователно, а не трябва замеделието да поеме цялото бреме, тогава трябва да сте по-строги към законодателството в автомобилостроенето, защото те трябва да знаят какво да направят до 2030 и ако там не го направим, тогава споделянето на усилията за някои сектори, специално за земеделието, ще бъде трудно. И когато говоря с колеги от земеделието, се страхувам, че малко късно се събуждат. И колегата ми Гизика също. А, да, прекрасно е, че сте загрижен за електрическият микс, дали е чист или не. Да, НП като че ли не ни помага за по-високи е, цели в възобновяемите, но тогава трябва електрическия микс да бъде е, реформир, реформиран, трябва да имаме по-амбициозни цели и там. А сега НП казва, да, има толкова много въглища в микса, нека да има повече електричество. Друго, което е очудващо, е дефиницията на неутралността на технологиите. Съгласна съм с колегата от реформистите. Ние не сме неутрални. Ние стимулираме дизела най-вече на национално ниво. Да, на европейско ниво, като че ли нямаше толкова а, възможности, защото това става главно чрез данъците, а, да речем в Германия ние стим, там се стимулира дизела. Няма оплаквания, защото... А, но сега госпожи, господин Гензенки говори за технологическата неутралност, като казва, че целите не биват да станат прекалено амбициозни, защото някои технологии не могат да наваксат. Е какво тогава? Аз Смятам, че намаляването на въглеродния блок е с еднакъв за всички, много технологично неутрален е и ако технологиите не могат да се справят, това е техен проблем. А вие обър, об, обръщате нещата. Това не е технологическа неутрология. Страхувате се, че вашата дизелова индустрия няма да, да изпълни целите. Това е малко шантаво, бих казал. И много съм разочарован, защото ако а, скандала с а, дизел научихме нещо, че много а, амбициозните таргети а, дават ласък на иновациите и дори в европейските а, производители казват, а, правим инвестиции извън Европа, защото там има по-голяма регулаторна сигурност. И като говорим за работни места на бъдещето, ако не успеем, не можем сега да постигнем регламентиране със сигурност в сектора, тогава знаете, че, че ще се изнасят работни места навън. За това ни трябват амбициозни и ясни цели, както и за работните места, така и за технологиите. Ако технологиите не се справят, това си е техен проблем. Благодаря. Благодаря. Не ви прекъснах, но моля, внима, опитвайте се да спазвате регламента, защото а, преводачите ще са много а, стрикни. Имаме 15 минути да приключим този дебат по тази тема. Да, моля, надявам се, че сега следващият оратор е уморен от, след, от снощната вечер и ще сте по-кратък. Да, благодаря. Да, <laughs> Уморен съм, което ще рече, ще, ще говоря бавно. Не, шегувам се. Да, сериозен съм. Аз често, аз не се изказвам много продължително. На първо място бележка по отношение на НП. Бих искал да сме в по-удобна ситуация, да сме така по-релаксирани по отношение на целите за е, въглероден двуокис емисии. Това не се отнася това не е вярно и по екологични, и по економически причини. Никак не сме отпусна, така не сме релаксирани по тези цели. Мисля, че тук достатъчно силно се говори на тази тема. Няколко неща искам да се спра на тях. Често се казва, че малко а, бавно навлизат електрическите превозни средства. Не е вярно. Не трябва да мислим за частните автомобили, за лизингови компании, а, а, са, Икея, а, тези, които имат големи флотилии, а, защото а, те са наистина много чисти и за тях има голямо търсене и се оплакват, че няма достатъчно а, на пазара чакат вече години наред да излязат на пазара такива електрически превозни средства и предлагането не отговаря на търсенето. Друг аргумент, който тук бе повдигнат. Регламента за климатични действия. Имаме две цели, това е ясно, за държавите членки в няколко сектора Господин Гизека говори за Германия, но не трябва да слушаме само министрите на околната среда и министрите на земеделието или министре на економиката, защото те знаят, че ако а, няма цели за автомобилите, транспортния сектор, тогава други сектори ще трябва да свършат работата по въглеродния двуокис си най-вече земеделието. Така че тук нещата се а, балансират. Два елемента още, на които да се спра, защото внесах а, изменения. Първо, по-бързо да се предвижим към такъв един тест на а, а, превозните средства по отношение на хармонизираният тест, и нека го введем възможно по-бързо на леките автомобили същото се отнася за въвеждане на известни е, забрани. дали има ръст на електрониката, на технологията, особено при хибридните коли и тогава по-устарелите модели стават голям проблем. А повечето оратори тук а, а, изказаха това мнение и аз пред вас го изказвам. Благодаря, господин Лизе. Благодаря, госпожо. Благодаря на госпожа Дали за това предложение за доклад. Аз мисля, че всички ние имаме нужда от амбиция когато става дума за емисиите от е, лични автомобили, пътни, пътнически автомобили, но аз съм на същото становище като е на тези цели, но комисията са твърде амбициозни и ние смятаме, че трябва да разчитаме на цели, които са по-реалистични не, че сме против това, което каза комисията, но трябва да сме реалисти. Но най-напред, както госпожа Дали го подчертава своят своя доклад, своето предложение за доклад, искам да уточня как работят тези параметри. През последните години е, говорихме за предложения, за тези параметри, предложихме компромис в е, комисията Тран. Ставаше дума за създаване на кола, което да има по-малки емисии, т.е. да се изготви на графика съобразно големината, размера на колите и разбрахме, че може би не използваме добрите параметри. Може да се прилагат и други, но, например, може да си кажем, че една, една голяма кола, семейен автомобил за 6 души, е, има има толкова а, емисии, колкото а, дали ще бъде с 6 души пълна или само един човек ще бъде, емисиите са едни и същи. Така че това беше много важно за НЛП и не трябва да а, продължаваме да дискутираме по този въпрос. След това а, целите за 2025 и 2030, ако съм разбрал правилно, спазването на парижките споразумения е много по- важно, отколкото тези цели, тази цел за 2030 година, защото до, до тогава ние наистина трябва да намалим емисиите. и то чувствително. Но когато оценяваме тези, гледаме какви са тестовете, няма никаква гаранция и не може да знаем със сигурност какво може да постигнем като цел до 2030. Насоката е ясна, както го казва и комисията, но може би сега да въведем цели за след 2030 година, за да не може след това да ни опрекнат, че не планираме нещата. Може би тези изчисления трудно да се спазват, особено за няко, от някои а, производители на автомобили. За някои производители а, целите може да са по-амбициозни, други не. Зависи кой какво произвежда. Ето защо ми се иска комисията да ни обясни дали предвижда възможност за компромисни решения, как да направим така, че от една страна да знаем в краткосрочен план на къде вървим. Имаме нужда от междинни цели до 2300 година, но трябва да се постигнат компромиси, да ви, какво каза комисията. Euh, Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да кажа на нашите зелени приятели, че техните полуки и морални почват да ни лазят по нервите, защото ако в момента има а, много дизелови автомобили, това беше поискането на, на зелените, защото те ни, дизела не излъчва толкова въглероден двокис, това беше добро решение. Но, някакъв път си даваме сметка, че действителността се променя съобразно научните знания, които придобиваме. Лично аз не исках да поставям под въпрос предложението на Европейската комисия за 2025 или 2030, защото ми изглеждаше, че това е все пак известно амбиция, която може би лесно може да се спази от производителите на автомобилите. И ние трябва да помогнем на тази промишленост да работи но да предложим до 70-60-70% до 2030 година, просто това е невъзможно. Трябва да придружим а, а, производителите, за, когато прилагат, когато преследват тези цели, които трябва да бъдат постигнати. Но смятам, че грешим като преобразуваме механизма с бонуси за чистите коли в система бонус-малус, защото ще загубим ефекта от тази мярка, която трябва да насърчава, а не да наказва. И текста включва и други такива наказателни елемент, елементи. Освен това, пълно електрифициране, дали това е решението? Не, поне за момента не. И смятам, че системата с бонуси се съсредоточава изключително само върху електрическите автомобили, като забравя други технологии. Така че аз пледирам за технологичен неутралитет и смятам, че това е важно. Uh, this... Благодаря много. А, изчерпахме списък, ако няма някой друг, господин Рунгемецке, за коментари от страна на комисията. Благодаря много. Ще се опитам да съм кратък. Няма да повтарям какво представлява предложението на комисията, тъй като го познавате. Ние вярваме, че то е амбициозно и е балансирано. И мисля, че като слушах дебата е много ясно, че всеки, всички вървим в една посока. Имаме, искаме да имаме конкурентно способни производители, да има работни места да се създават и да не излизат извън Европейския съюз. Повече от въпросите, с които трябва да се справим, са свързани с скоростта на промяната, който може да, каквато може да очакваме до днес, бъдеще и до 2030 година. И мисля, че от страна на комисията ние много внимателно разглеждаме тези параметри с предложенията, някои от целите не са включени в оценката на въздействието. Ще го направим точно сега, за да разберем ясно какви ще са последиците за потребителите по отношение на цената, какви ще са последиците за заетостта в автомобилостроителната индустрия, какво ще, как ще се отрази на търсенето, подобряване на Производството бе споменато. Ако искаме да задържим работните места, трябва да разширим производството в Европа, но за това се изисква време вече. Има така знаци, че някои автомобилостроителни фирми искат да инвестират в Европа, но едва ли ще бъде с такава скорост, каквато ние искаме да видим за а, нулеви емисии превози средства по улиците на Европа. Или пък инфраструктурата, която се изисква, предизвикателствата свързани с нея, особено в селските региони. Това са нещата, които ще трябва да премислим, и а, мисля, че от наша страна ние ще го направим и ще излезем с едно предложение. Втория аспект е как да изпълним всичко това. А то се отнася до, метрик, до метриката на преминаването към хармонизирания тест на леките превозни средства, анализ на цикъла и на оборота на превозните средства. Всичко това. Чух някой да казва, че трябва да не си играем като на хазарт с тези неща. Да, нека кажем ясно, че дори да разби, разработим този тест, ни отне 5 до 8 години, за да почнем да го провеждаме. И сега а, а, вече а, трябва да а, го преведем. А, а, а те са от по-високо ниво, едва ли ще е възможно, тъй като е доста сложен, ще означава голяма сложност по отношение на достъпа до всички тези данни. Повдига страшно много въпроси за, за това, че конфиденциалността на данните, а също и какво означават тези данни. Много от тях ще ни кажат да, много водачи карат бързо, други карат бавно и в зависимост от това потреблението на гориво се променя. Е, добре, как накарате производителя да е отговорен за това нещо? Ето ви въпроси, които трябва да бъдат огледани. За нас е много важно да доразработим тази рамка и то без да прибързваме. предвиждаме и един преглед през 2024 година. Това е времето, когато ще можем да видим къде сме вече по пътя на альтернативните горива и тяхната инфраструктура, новите технологии, къде сме а, по отношение на подобряване производствата в Европа, вече женем ли плодовете, може ли да ускорим прогрес а, към а, целите на 2300. Този преглед ще бъде изключително важен елемент. И последното, което искам да кажа е, всички знаете, че, този, че парламентът като законодател вече отива към края на мандата си или рано или късно от страна на комисията ще бихме искали да видим това предложение да бъде решено по него течение на настоящата година, защото някои говорят за регулаторна сигурност. Именно това ще даде регулаторната сигурност, която е крайно необходима за автомобилната индустрия и за инвеститорите отвън, е, които очакваме в Европа, за да вървят в правилна посока. Благодаря, благодаря много. Госпожа Дали, вие слушахте внимателно всичко, което бе казано. Благодаря. Благодаря на всички колеги за изказванията и на комисията, нейния представител. Искам да започна с нещо, което вече е ясно казано тук. <clears throat> И тук всички говорят с един глас. Необходимостта да сме сигурни, че, а, а, че колите са на пътя изпълняват правила, за които ние сме постановили. И този тест, да, той е, е, ще бъде важен във връзка с емисиите на въглероден двокис, но трябва да признае, че едва ли ще покрие а, а, празнините производителите оптимизират едно превозно средство наистина и може би те очакват това да продължи и по време на налагането на този хармонизиран тест. Искам също да се спра на един въпрос, казан тук, да кажа ясно пред всички, че не съм а, привърженик на една технология, в, сравнена с друга, и съм го казвала. За мен е важно да имаме натиск към по-чисти автомобили. Когато говорим за нулеви емисии, т.е. по-малко от 50 грама на километър. Ако не може да се постигне а, тази цел, тогава имаме микса от а, е, ефективни, а, хибридни двигатели с вътрешно горене, а, електрически и така нататък. Нека бъдат така. Важното е да намалим емисиите на въглероден двуокис от всички тях. Няма да дискутирам а, казаното, но това, което не е оправдано да се създаде а, впечатление, че говорим за а, загуба на работни места. Това не бива да го оказваме пред медиите. Напротив, в доклада ние говорим за една по-широка картина на този преход. И тук споменахме, някой спомена, че предложението на комисията трябва да бъде оценено. Аз искам да кажа ясно, че възде... Е, оценката на въздействието казва, че с по-стрикни е, таргети ще имаме по-добра економически резултати, и по-голямо увеличение на заетостта до 2028 година, да и до 2300 година и това тази оценка 88 000 нови работни места, казва комисията, други проучвания говорят за увеличение на заедостта с 0,04 до 1,5% сравнение с предишните години. Економетрически Кембридж барометър говори за 206 000 допълнителни работни места Лига Метал 4% намаляване на въглеродния двуокис и комбинация – с електрически а, превозни средства, 15% хибриди. Казва, че това ще доведе до 76, доведе до 76 000 работни места, които а, се а, губят, но 25 000 за производство на батерии. Когато имаме една обща стратегия, тогава Европейския съюз а, и националните правителства трябва наистина да а, вземат мерки по отношение на а, а, разширяване на производството на батерии, на зареждащи устройства за тях, т.е. нови работни места. И аз предлагам на моите колеги да се вгледат в по-големите подробности за преходния период, и призовавам за преквалификация на работниците, които са застрашени от загуба на работните места, заедно с усилията на социалните партньори. И нека имаме още по-продуктивни срещи с всички докладчици в сянка, за да можем наистина да свършим добре работата си. Благодаря. Благодаря ви. Господин Лиезе. Ähm, wenn ich richtig sehe, haben wir ja noch ein paar Minuten Zeit und ich... Струва ми се, че имам още няколко минути и искам да ги се възползвам от това и да отговоря на думите на комисията на госпожа Дали. Имам въпроси. Уважаема комисия, как ще работи всичко това с системата 2025? Какви са компромисите? Към госпожа Дали има въпрос какви са параметрите? Дали ще наложим на една кола с 6, местна същото намаляване като един двуместен автомобил. Благодаря. Извинявам се, господин Лиезе. Опитвах се да бъда кратък и може да съм пропуснал въпроса ви. Какво означава сигурност за производителите, които преминават към, от едната система към другата? Изработихме сравнителни таблици, които ще позволят на производителите така грубо казано, да видят в коя категория попада произвеждане от тях автомобил. На следващо място може да се вземат предвид дори и превозните средства, които в момента се изпитват. Може да се проверят и техните резултати, така че автомобилопроизводителите могат да видят къде се намират в тази сравнителна таблица. Разбира се, крайната цифра ще бъде известна на късен етап но процента на грешките при тези прогнози ще бъде малък. На следващо място, нещо, което каза госпожа Дали. Има ли възможност да се злоупотреби с системата, както бе направено в рамките на NTC? Имаме изходно положение за намаление на емисиите в настоящата система. Като идеята по време на изпитванията е да се направи така, че превозното средство да е, бъде в графата с, високо еми... с високи емисии по системата WLTP и в последствие може да бъде преразгледано. Опитваме се да минимизираме риска в момента, по новата система, за да не се повтаря това, което се случи в рамките на старата. Напълно съм съгласен с казаното от господин Лиезе. Не може да имаме пряка сравнимост между превозните средства. Но колкото повече вървим към превозни средства с нулеви емисии, толкова повече масата на автомобила няма да е от значение. Имаме скъпи технологии, които ще направят така, че да стане възможно намаляването на емисиите бързо, включително и за тежкотоварните автомобили. Без значение дали те се движат с акумулатори, с гориво и така нататък, защото в крайна сметка теглото няма да има значение. Това са прогнозата ни. В даден момент тежестта на автомобила няма да има значение, но към момента все още е. Благодаря. Извинявам се, господин Лиезе, че не отговорих директно на въпроса ви. Целите, с които разполагаме днес, не са за индивидуалните превозни средства, те обхващат целият ЕС. Имаме обаче отделни цели за отделните производители за всички европейски продажби в рамките на една година. Не смятам, че е оправдано да твърдим, че може да имаме по-големи превозни средства, които да използват да изпускат повече емисии, при положение, че ще се окажем в положение, в което ще имаме превозни средства от друг тип, които ще са по-леки от останалите автомобили и ще водят до по-малко емисии. Нека да видим целият жизнен цикъл и да направим оценка на всички етапи от А до Я. Това ще трябва да направим за бъдеще. Благодаря. С това приключваме дискусията. Ще гласуваме в НВ през септември, най-вероятно в пленарна зала на 1 октомври. Последната точка от дневния ред за тази сутрин е възражение. Ацета ми прит за употреба в биоциди от продуктов тип 18. Имаме проекто резолюция. Докладчик е госпожа Годен. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, аз ви е, представям много, много възражение относно разрешаването на един неоникотиноид, тези е, инсектициди, които убиват пчелите в Европа. Тук става дума да се разреши цетамиприд като активно вещество, което да се използва в биоцидните продукти от типа 18. Тези продукти е, се борят срещу пълзящите, летящите е, е, и други насекоми, но извън и вътре в е, сгради. Този вид използване предизвика същия проблем като с този, който предизвика сета ми прида. Те, те, си, е, те нападат всъщност нервната система на пчелите и на полинизаторите и ги убиват. И използването на това вещество съответно ще се отрази върху е, пчелите ще бъде много трудно на практика да се контролира използването, което ще се използва извън сградите. Днес комисията предлага отново, както с сулфоксфора, пардон, за използването на продукти, които пряко са отговорни за изчезването на пчелите. Припомнете си 1 марта 2018 година Европейския парламент прие с голямо мнозинство една резолюция, за перспективите и предизвикателствата на пчеларския сектор в Европа. И приканихме тогава комисията и държавите членки да действат на основата на научния консенсус, който беше установили, да забранят е, активните вещества, пестициди, включително неоникотиноидите и системичните е, инсектициди. Така че трябва да бъдем логични. Когато е, този цитамиприт не се продава, това е вещество, на което още не са изложени пчелите и полинизаторите, когато са близо до земеделски стопанства и които си, там има изключително много ресурси, които се ползват от пчелите и полинизаторите. Научният консенсус около а, опасността, връзка с опасността на цетамиприда за полинизаторите е съвсем ясен. Това, това вещество участва освен хроничното излагане на други инсектициди, е една от причините за изчезването на пчелите в Европа. Искам да кажа нещо, защото тази сутрин на пчелари, френски пчелари в Нормандия, изгориха заради изчезването на техни... измирането на пчелите, изгориха повече от 300 кошера поради тази причина. Благодаря. Thank you very much. Uh...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 По отношение на ацетамиприда, комисията разреши този биоцид да се използва в парниците. Всичко във връзка с биоциди от продуктов тип 18 е добре документирано. Знаем какъв е риска за околната среда, за човешкото здраве. Не съществуват обаче доказателства, че има нежелани ефекти при употреба на този продукт в парници. Има съмнения в случаите, в които този инсектицид се използва на открито. Европейската комисия прави проучване относно неоникотиноидите в момента, а ацетамиприда е неоникотиноид решението, което взе Европейската комисия по отношение на акцията ми прида, беше, тъй като смята, че няма доказателство за използването на, то, на това вещество. Няма доказателство за това, че това вещество води до смъртност сред пчелите, ако веществото се използва на закрито. Доказателство има само на открито. Необходимо е да получим допълнителни научни становища в това отношение, да видим какво е становището на Европейската агенция по химикали. Държавите членки също разгледаха решението относно това вещество и държавите членки бяха единодушни. Те взеха решение да позволят употребата на ацетамиприт на закрито в парници. Моята група ЕКАРЕ приветства този факт. и смята, че може да се контролира и да се провери нежелания ефект от употребата на това вещество на закрито. Ето защо ЕКАРЕ няма да подкрепи предложението за резолюция. Благодаря господин Барент от Европейската комисия. Much, uh, Благодаря, господин председател. Нека да започна с отговор на някои от въпросите, които повдигна госпожа Годен в предложението за резолюция и в изказването си. Не е вярно, че това вещество не е на пазара. а цета ми Прида е съществуващо активно вещество. То е на пазара в различни продукти от 2000-та година насам. Така че не можем да говорим за въвеждане на ново вещество. В решението си за одобрение комисията ще ограничи употребата на това вещество в сравнение с това, което е позволено сега. Държавите членки могат да предприемат допълнителни мерки, ако желаят. По този начин се ограничава вероятната употреба на това вещество от тук нататък в сравнение с това, което се правеше до сега. Не е вярно да се твърди, че използването на биоциди е сравнимо с използването на фитосанитарни продукти. Това, което се използва на закрито, е нещо съвсем различно. Т.е. говорим за употреба на това вещество на закрито или в близост до домовете на хората. Т.е. не може да се прави сравнение с фитосанитарните продукти. Агенцията по химическите вещества направи оценка на вероятните последствия за пчелите. Заключенията на тази оценка са, че рисковете са много малки и по никакъв начин не може да има нежелани ефекти от употребата на закрито на това вещество. Така че рискът е нисък. В резолюцията си госпожа Годен се позвава на съображение 12 от БПР и твърди, че решението ни няма да съответства на духа на това съображение. Това не е вярно, защото в трето съображение се говори за веществата, които попадат в определени категории, а ацетамиприда не е част от тези вещества. Направихме подробна оценка на това вещество, както се предвижда в регламента. Имаме оценка на Агенцията по химикалите, която препоръчва да одобрим това вещество. Комисията потвърди желанието да продължи да се използва това вещество, така че изцяло сме в духа на регламента. Благодаря, казва председателят. Ще гласуваме не утре, а днес по тази точка и най-вероятно през юли в пленарна зала. Очаквам да видя всички ви отново тук днес след обяд. Благодаря.